Е, дискусията и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявления на съвета и на комисията относно европейските мерки за борба срещу организираната престъпност и корупцията. И първият оратор от името на съвета е госпожа е, Занда Калнина Лукашевич, министър. Имате думата. Президент. Господин председател, е, госпожи и господа депутати, благодаря ви за предоставената ми възможност да говоря за организираната престъпност и корупцията тук пред вас. Наше задължение е да гарантираме на гражданите истинско пространство на справедливост, правосъдие, свобода с решителен отпор на организираната престъпност и корупцията. Трябва да мобилизираме всички налични инструменти, за да постигнем целта и да обединим усилията си, за да постигнем един последователен и всеобхватен подход към престъпността. Оценката на тежката престъпност е, през 2013 година на Европол сочи, че в Европейския съюз действа 3600 организирани престъпни групи. Те стават все по-гъвкави, разнообразяват своята дейност. Все по-широки стават а, връзките с други видове престъпна дейност, като например трафик на наркотици, трафик на хора или експлуатация експлуатиране на технологични възможности за престъпни цели. Огромни са облагите от престъпната дейност и те се вливат е, в сивата економика. В резултат на това престъпните групи стават все по-способни да влияят и върху законните пазари, дори върху институции и политически процеси в Европейския съюз. Те се занимават и с корупционна дейност широки мащаби. Ето защо трябва да се води борба с тях, за да се постигне тази цел, трябва да отдадем най-голям политически приоритет на действията си. През 2010 година беше възприят един политически цикъл за борба срещу тежката трансгранична престъпност чрез оптимизирано сътрудничество и координация между националните правоохранителни органи, европейските институции, агенции и други партньори тази рамка съветът изрази е, съгласие да се проведат поредица оперативни действия срещу фалшификаторството и киберпрестъплението като основни приоритети на европейската борба срещу престъпността. Появяват се и нови форми на трафик трафик на културни ценности, трафик на редки представители на флората и фауната и на тях също трябва да обръщаме внимание. Те ще бъдат следени отблизо от Европол, който ще представи междинна оценка на риска от организираната престъпност, особено тежката трансгранична престъпност, през март тази година. Съветът отдава голямо значение на доклада на Европейския съюз за противодействие на престъпността от февруари 2013 година. Той е ценно средство за обединяване и укрепване на усилията за борба с престъпността и за въвеждане на единни стандарти в подхода към нея. Според нас така се създават по-нататъчни стимули държавите членки да ратифицират и прилагат на практика съществуващите правни инструменти в тази област. Това е неотменна част от противодействието на тежката и организирана трансгранична престъпност. Престъпните групи могат да натрупат огромни печалби от престъпна дейност на пазара. Общо е мнението е, че ако се пресекат финансовите потоци, ще може ефикасно да се противодейства на престъпността. Новата директива за отнемане е, на имущество, придобито по престъпен начин, прието през 2013 година от е, парламента, е ценен инструмент, особено когато не може да се произнесе осъдителна присъда, тъй като лицето се укрива от е, правосъдието или е сключило споразумение. По такъв начин могат да се разширят правомощията за е, отнемане на имущество на трети лица или конфискация в полза на държавата. Този инструмент е категорична стъпка напред, защото показва, че по такъв начин престъпниците вече нямат достъп до облаги от е, извършените от тях престъпления. Това още повече укрепва сериозният е, отпор на тежката престъпност. Преговорите по този инструмент показаха, че съветът и парламентът са на мнение, че те първа предстои още много работа. В тази връзка, заедно с директивата бяха прияти и две декларации, които призовават Европейската комисия да разгледа възможността за внасяне на по-нататъчни законодателни предложения все в тази област. Очакваме инициативите на комисията в тази посока. И най-сетне, позволете ми накратко да се спра на стратегията за вътрешна сигурност. Тя ще е основен приоритет за нашето председателство, защото ние искаме да спазим срока, определен от Европейския съвет който поиска преглед и актуализация на стратегията за вътрешна е, сигурност е, до средата на 2015 година. Декември миналата година съветът прие заключения, които изразиха позицията по някои основни принципни е, въпроси на обновената европейска стратегия. Един от основните принципи е следният. Обновената стратегия трябва да може да идентифицира основните заплахи и предизвикателства пред вътрешната сигурност през едните години. Според съвета, тежката и организираната престъпност в всички нейни проявни форми е една от тези заплахи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо министър, за изказването от името на съвета. Сега казвам добре дошъл на комисаря Димитрис Аврамополос още веднъж. Той ще вземе думата от името на комисията. Заповядайте. Thank you, Mr. Благодаря. Уважаеми евродепутати, много съм благодарен за това, че ми давате възможност да представя действията и политиката на комисията в борбата с организираната престъпност и корупцията в Европейския съюз. Е, решението за обновяване на стратегията за вътрешна сигурност, прието и от Европейския е, парламент, с право издига няколко основни приоритета, по които ние трябва да работим с обединени усилия от тук нататък. Предотвратяването и борбата на престъпността ще даде възможност да се постигне по-голяма сигурност в Европа, повече доверие на гражданите и на бизнеса. Противопост... Противостоенето на навлизането на организираната престъпност в економиката ще допринесе за растеж. Европейските граждани са особено загрижени от съществуването на корупция. Прегледа на Европейския барометр от 2013 година установи, че повече от половината европейци считат, че корупцията в техните страни за предходните две години се е увеличила. Четирима от десет от 10 европейски компании считат, че корупцията е пречка за развиване на бизнеса във вътрешния пазар. Борбата с е, корупцията е част от е, програмата за развитие на Европейския съюз в последните десетилетия. И докладите по тази тема показват, че естеството и обсега на корупцията са различни в различните страни членки, но че корупцията засяга всички страни членки. Също така се идентифицира и необходимостта да се отделя повече внимание на тази тема, да се изгражда сътрудничество между страните членки, сътрудничество между европейските институции и съответните международни организации. Следващият доклад на тази тема ще излезе през 2016 година, както знаете. Приз... Също така имаше призиви в този доклад да се направи и независима оценка на всички европейски институции. Ще обсъдим тази идея с, в диалог с всички институции на европейско ниво. Комисията, както знаете, току-що предприе мерки за увеличаване на прозрачността в своята дейност, което е основен момент в е, предотвратяването на корупцията. А сега да коментираме темата организирана престъпност. А, ние излизаме с е, оценки на заплахата. Твърди се, че 3600 организирани групи се занимават с трансгранични престъпления от най-различно естество, включително економически такива. Корупцията, прането на пара и киберпрестъпността или е, престъпления срещу околната среда са само едни от примерите за това. Престъпността придобиват трансгранични измерения и по този начин се влива и в законовата економика в страните членки. На европейско ниво следва да се прилага и рамковото решение от 2008 за борба с организираната престъпност. Тази година комисията ще излезе и с доклад за изпълнение на това решение. Миналата година бе, взето, е, бе прият документ е, и закон за замразяване и земване на активите и на имущество, придобито по престъпен начин. Четвъртата директива за борба с прането на пари дава възможност да се провеждат финансови разследвания и да се е, идентифицират по-лесно е, печелившите от престъпна дейност. Комисията също така работи за оперативно сътрудничество между страните членки и трети страни посредством Европол. В момента приоритетите на оперативно ниво на Европол са следните. Незаконната иммиграция, трафика с хора, фалшиви стоки, измама с акцизи, синтетични е, медицински продукти и лекарства – киберпрестъпност, въоръжения и организирана престъпност. Финансирането се осигурява посредством средствата за вътрешна сигурност. Около 1 милиард са средствата за в периода 13-16 година. Трафика с въоръжения сега се идентифицира от Европол като нова заплаха. Незаконния трафик е, на оръжия бе визиран и в решение е, взето през 2013 година. Сега разглеждаме възможността да се предложат е, законови текстове за криминализиране на определена дейност, свързана с оръжията. Също трябва да се работи много и за превенцията в е, борбата с организираната престъпност. Комисията активно работи с трети страни и с съответните международни организации. Примерно сътрудничим си с е, САЩ в е, борбата с киберпрестъпленията и трафик и сексуално насилие на деца. Борбата с киберпрестъпността е основен приоритет в е, настоящата стратегия за вътрешна сигурност, защото тези престъпления имат сериозно въздействие върху нашето общество, върху економиката, но и върху основните човешки права, когато се нарушава неприкосновеността на личните данни или се е, лишават гражданите от съответно имущество и активи. Ние реагирахме с създаването на Център за борба с киберпрестъпността. Има съответни решения, които страните членки трябва да изпълнят до септември 2015 година. Проекто Директивата за сигурност на интернет се разглежда в момента и там се предвижда да има клаузи за докладване на дейност, свързана с киберпрестъпността. Това предлага комисията. Разследванията на киберпрестъпленията се предвижда да могат да бъдат провеждани в рамките на съответни наказателни процеси. Комисията е готова да работи с страните членки за да се осигури прилагането на съществуващото законодателство. Първо за киберпрестъпленията, второ за злоупотребата с плащания и трето с, за предотвратяване на злоупотреба и трафик с деца. Комисията е решена да създава и сътрудничество в борбата с киберпрестъпленията за отстраняване на незаконно съдържание на интернет, включително терористична пропаганда. И в заключение, нека да спомена и работата на специалната комисия на парламента за, организирана престъпно, за борба с организираната престъпност, прането на пари, която работи по време на предходния мандат. Надявам се, че и в близките месеци и години ние също така ползотворно ще работим с вас. Благодаря. Председателката, благодаря, господин комисар. Сега веднага започваме с изказване от името на политическите групи. Госпожа Холмайер от НП. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, господин комисар, госпожо министър. Госпожи и господа, борбата с организираната престъпност е обект на сериозно критично отношение в Европейския съюз. Аз смятам, че организираната престъпност със своите технически възможности, със способността си да изгражда мащабни мрежи, с новите технологии, ако щете, които ползва, заслужава сериозно внимание и сериозни усилия, за да й бъде даден отпор. Явлението е разностранно, е, проявява се е, по много начини, има, ако щете, нова архитектура и всичко това следва да бъде взето предвид. Най-различни са формите на престъпност в рамките на организираната престъпност. Е, има сексуално насилие, има злоупотреба с деца, развитието на, на интернет води до взривообразен ръст на това явление – и за съжаление, мерките от, не, не, не се е, ползват с единодушно приемане. За съжаление, трябва да кажа и тук, е, е, в тази зала. И тази нова престъпност всъщност има мултипликационен ефект върху цялата криминогенна установка. Е, това трябва да се има предвид и наистина сериозно трябва да подходим. Благодаря. Е, приемате ли реплика от господин Сани? Да, 30 секунди за реплика. Благодаря. Госпожо председател, благодаря и на госпожа Холмайер за това, че се съгласи да приеме е, е, моята реплика. И аз бих искал да дам своята лепта към изказването на колегата. Тя не можа да изброи всички видове престъпност, впрочем, корупцията. Вие не споменахте корупцията и ви питам как мислите за формите на организирана корупция и то на най-високите ешелони на държавното управление, дори в държавите членки. Уважаеми колеги, корупцията е, разбира се, част от този феномен. Тя се свързва с организираната престъпност и разбира се, задача на политиците е да се борят с това явление и разбира се е, да не участват в него. И, и съмнение не може да има, че е, всички усилия следва да бъдат положени за изкореняване на корупцията. Но Аз си давам сметка, че корупцията е широко разпространено явление. Госпожа Кеничи, за минута и половина от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря и на представителя на съвета. Бих искала веднага да изразя една висока оценка за извършената работа от италианското председателство през изминалите 6 месеца, както и подкрепата, която беше оказана от негова страна на парламента и комисията. Това са важни законодателни е, решения като е, директивата, като предложението е, за Евроюз, за Европейска прокуратура, но това е начина по който може да се противодейства на тежката организирана престъпност и особено на трафика с огнестрелни оръжия, също така и трафика на организиран от организираната престъпност на продоволствие. Виждаме, е, че взаимодействието между нашите мерки, особено когато се е, отнася до е, културното наследство, имаме ясно присъствие на престъпни елементи. Има нова, по-амбициозна инициатива за конфискация и отнемане на имущество, придобито по престъпен начин, дори когато няма осъдителна присъда. Е, в е, този състав е, на парламента мисля, че имаме нов стимул да се борим срещу престъпността във всички нейни форми. Това е част от дейността и дългът на парламента. Благодаря. Господин Войчеховски има думата за една минута. Пани Благодаря, госпожо председател. Малко неестествено е да говорим за корупция и същевременно общо за престъпната дейност. Защото корупцията е различно явление. То е свързано с хората, които заемат е, постове, които имат власт. Защото ако тези хора нямат възможност да се включват в корупционна дейност, тя няма да съществува. И ние в такъв смисъл трябва да се замислим как действат институциите, какво правим в страните членки. Много често прозрачността практически не съществува. Прозрачността е основният механизъм, който предотвратява корупцията. В Польша има големи е, проблеми, примерно да намеря информация за това кой получава парите от европейските фондове в борба с заразата от ИКОЛИ. Това председателката прекъсва. Следва да си спазваме времето за изказвания. За това сега давам думата на госпожа Викстрам. Минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Преди година приехме специален доклад за организираната престъпност, в който се съдържаха някои препоръки, така например за създаването на европейски механизми за наказателно преследване, включването на Фронтекс, на Европол и така нататък. Обръщам се сега и към комисията, и към председателството и ги питам, докъде стигнахте? в изпълнението на нашите препоръки. Лисабонският договор предвижда е, по-висока степен на сътрудничество между полицейските и други правоохранителни органи на държавите членки. Но ние се нуждаем от европейско законодателство, за да се предпазим от организираната престъпност, например трафика на хора. Това може да стане с силите на Евроюст и е, на Европол. Е, и по линия на сътрудничеството между правоохранителните органи. Трябва да защитим и малолетните и, и непълнолетните. Всичко трябва да се направи, за да защитим е, неприкосновеността на нашите граници. Разбира се, зачитайки принципите на пропорционалност и субсидиарност, но няма нищо по-важно от това да се измъкнем изпод сянката на това е, отвратително явление. Госпожа Гонсалес Пеняс има думата за минута и половина от името на Обединена левица. Благодаря. Говорим за корупция, но не за политическа корупция. И това не може да ни ни обегне от а, е, е, вниманието. Не искаме да говорим за политическа корупция. Удобно я слагаме в една група с организираната престъпност. А политическата, корупност, а, политическата корупция е изключително тежко рядко явление. 40 милиарда евро годишно ни струва тя. Когато казвам политическа корупция, имам предвид злоупотреба със средства, отклоняване на държавни средства, изпиране на пари, данъчни престъпления с корупционен елемент и с участието на многонационални корпорации, които ограбват стотици хиляди от националните економики. Господин Юнкер много добре знае за какво говоря. Не бива да забравяме, че имаше декларация, която председателката прекъсва ораторката и дава думата на господин Явор от името на Зелените. A hatékony antikorrupciós fellépés hiánya, ami miatt decemberben kérdése fordult ние трябва да се намесим сериозно и ефективно в борбата с корупцията. Не сме го направили, защото има да срещат още много въпроси. Съвета от декември подчерта, че е необходимо да има глобална стратегия за борба с корупцията. Имаме нужда и от институционална система на европейско ниво, за да започнем тази борба да има също така и възможност за контрол на съответните дейности. И ако ние не се захванем с това, Европа ще загуби. Парите от кохезионните фондове ще продължат да влизат в, фондо, в джобовете на олигарсите. А обикновените хора ще губят вярата си в Европа. Трябва да възвърнем това доверие. Госпожа Ферера от името на ФДД. Благодаря. Изпитвам удовлетворение, дори и маничко гордост, че е, въпросът за борбата с мафията и корупцията най-сетне се е, връща в полезрението на европейските институции, благодарение на инициативата на движението 5 звезди и на подкрепата на много колеги от различни групи е, и националности, на които благодаря от сърце. Щях да съм много по-дълбоко удовлетворена, ако италианските колеги от Демократическата партия се бяха отказали от обичайната си логика на политическа принадлежност и бяха дали своята подкрепа на една по-широка инициатива срещу мафията. Мафията, организираната престъпност, корупцията са язва, която разяжда и убива економиката, политиката и социалната тъкан на цяла Европа. И никой не може да си позволи да ги подценява. Поради тази е, причина се роди идеята е, за устен въпрос, необяснимо как преобразуван в изявление. И е, за съжаление беше прекъсната тази дейност през октомври 2013 година с приемането на доклада на комисията Крим. Днес призовавам всички да се върнем към тази пътека. Преди всичко парламента с неговата комисия по правосъдието, която да продължи работата на комисията Крим. След това комисията, за да приеме необходимите законодателни инициативи за криминализиране на участието в мафиотски структури на европейско равнище и да се поцелят нормите за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност или за отлагане на задържането под стража при необходимите обстоятелства за събиране на доказателства, както и към съвета да се ангажира с координация между държавите членки. Във връзка с последното предложение ми е неприятно да констатирам, че италианското председателство не направи нищо за изпълнение на препоръките на парламентарната комисия Крим. Е, нямаше и подкрепа за устния въпрос от страна на Ренци и неговата партия. Не биваше да се случва така. Благодаря, господин Фунтулис, точно за една минута. Благодаря, госпожо председател. Борбата с организираната престъпност и корупцията е, трябва да привлече вниманието както на държавния, така и на частния сектор. Впрочем, не липсва европейско законодателство за тази цел. Въпросът е дали законодателството ще се прилага без изключение във всички случаи. Бих искал да ви припомня е, скандала, свързан с Сименс в Гърция Стотици хиляди е, бяха сложени в джобовете. Гръцките политици си ги сложиха в, джобовете. Е, и господин Христо Хоракос, е, който се занимаваше с целият този въпрос в Гърция, т.е който беше главният виновен, е, е на свобода. Междувременно бяха издадени три европейски заповеди за арест. Германия не екстрадира нито един от замесените лица, отстоявайки своите интереси. Две от най-големите политически партии в Гърция бяха замесени. Да купища пари е, е, са преминали през касите на тези е, партии. Какво? Госпожи и господа, има директиви, има законодателство. Какво от това? Благодаря, госпожа Манковей, за една минута и половина. Благодаря. Вътрешната сигурност на Европейския съюз е заплашена. Заплашена от корупцията, от изпирането на пари, от тероризма, от организираната престъпност. Ние всички сме наясно, че тероризма се финансира през организираната престъпност милиони евро биват загубени всяка година поради тази простъпност. Мръсни пари не биват конфискувани и те допринасят за създаването на нови мрежи от организираната престъпност. Затова е изключително важно да се борим с тази престъпност. Нека да не забравяме, че има директива за иземане, отнемане на имуществото, включително и на трети страни, придобито по престъпен начин. Изключително важно е да се прилага и то абсолютно стрикно този законодателен текст и да има сътрудничество между страните членки. Също така настоявам комисията да направи проучване за това какви са печалбите на престъпните организации. А, възможността, която се практикува в Обединеното кралство да се конфискува имущество с граждански процес е много е, удобна. Председателката прекъсва господин Вайден Холцер минута и, потина, и половина. Благодаря, госпожо председател. Организираната престъпност и корупцията са тежко бреме, което хвърляме върху пътището на Европейския съюз и държавите членки. Европейския съюз е пространство на правосъдие, свобода и правов ред. Ето защо Не бива да забравяме, е, че организираната престъпност много често е трансгранична по своя характер и трябва да се полагат усилия на европейско равнище за борба с нея. Всички трябва да настояваме за прилагане на принципите е, на реда и законността навсякъде. Когато престъпността излиза отвъд националните е, граници, много често тя е свързана и с изпиране на пари. Редица държави членки положиха големи усилия за борба с данъчните престъпления. Данъчните обежища са благодатна почва за престъпна дейност и трябва да обърнем сериозно внимание на тях. Надявам се, че скоро ще гласуваме по конкретни предложения за решителна борба с престъпността, като винаги зачитаме основните права и свободи на гражданите. Иначе обществото ни няма да може да посрещне достойно бъдещето. Благодаря госпожа Томашич за една минута. Организирани криминал представля... Благодаря, госпожо председател. Организираната престъпност е растяща заплаха за държавите членки. Тя подронва реда и законността, финансовата стабилност. Е, но е, все по-често организираната престъпност финансира е, тероризма. Последните трагични събития във Франция посочиха със свидетелство за това колко е важно да сътрудничим помежду си. Днес медиите твърдят, че боеприпасите за терористичните атаки в Париж са дошли от Босна и Херцеговина през Харватия. Това е свидетелство за недостатъците на, на, на нашите мерки и мрежи за сигурност. Трябва да се вземат конкретни мерки на място, да, да се прекрати бюрократизацията, да, да, да не се създават излишни организационни структури, които нямат нищо общо с е, ежедневната сигурност на нашите съграждани. Благодаря. Господин Хрисагонос има думата за една минута. Гласуването в е, Европейския парламент е, за, борба, за текстовете за борба с корупцията всъщност не доведе до нищо, защото ние може да имаме текстове, въпросът е как те се изпълняват. Ние трябва да се борим с корупцията, но трябва да се борим е, в бъдеще и с последиците от тази корупция. В много често има проблеми в страните членки именно заради тези корупционни политики, които са дали възможност на многонационални компании да работят и по един корумпиран начин да се възползват от печалбите си. Така че подобни ситуации доведоха именно до това публичния дълг да стига размери, които не могат да бъдат управлявани. Така че Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност за всичко това и да е, отпише голяма част от дълга. Благодаря, господин Ериксон, за една минута. Так, фru благодаря, госпожо председател. През изминалите седмици много говорим за тероризма. посегателството срещу демокрацията. Но има и още една заплаха, която мнозина чувстват. Ние губим доверие в другия. Губим доверие в общността. Губим доверие в обществото си. А това руши спойката на демокрацията. Днес комисията повече от всякога трябва да предложи една стратегия за противодействие на корупцията и да каже какво трябва да се прави и кой отказва да го върши. Така държавите членки ще могат да въведат необходимите промени. Благодаря. Господин Корал за една минута. Благодаря. Джовани Фалконе, съдя и национален герой, каза, проследете парите и ще стигнете до мафията. Мафията вече е едно глобализирано явление. Все повече се глобализира организираната престъпност. Много по-бързо, отколкото пазарите. Аз съм сицилиан, сицилианец и много добре знам как работи а, а, тя в а, Палермо, а, как работи в Корлеоне, как се движат паричните потоци. Но мафията е и в Париж, и в Берлин, и в Лондон. Това е едно явление, към което трябва да се отнасяме с решителност – и безкомпромисно. Това е нашето послание към комисията. Благодаря, господин Ферон. Сега има думата за една минута. Госпожо председател, е, скъпи колеги, аз нямам същия поглед като комисията и съвета по явленията за престъпността. Трагичните събития в е, Франция е, не можаха да бъдат предотвратени. И много, много групи е, биват подхранвани от организираната престъпност. И е, вместо е, да се размахва знамето на ислямизма, ние трябва да сме наясно, че тук става дума за организирана престъпност в много големи размери. Мога да ви кажа, че много ръководители на Европейския съюз всъщност са допринесли за явлението на тероризма с подкрепата си на редица страни и мерки. Шенген в момента не може да се справи с всичко това, което се случва с бежанците, които идват от Сирия или Ливия. Приключи времето ви. Сега господин Малинов, моля. Уважаеми колеги, всички сме наясно с данните, които показват колко струва корупцията и организираната престъпност на европейските икономики и европейските граждани. има обаче и нещо много по важно нещо което не може да се измери. става дума за доверието. острото усещане за наличие на корупция и организирана престъпност разрушава доверието в институциите а демокрацията е този политически режим който е в максимална зависимост от доверието на своите граждани към самия себе си. ето защо битката срещу корупцията и организираната престъпност има и още едно измерение това е битка за качеството и бъдещето на демокрацията в европейския съюз. затова тази битка трябва да се води и да бъде спечелена с общоевропейски институции и тук нямам предвид само общоевропейската прокуратура чието изграждане закъснява но и говоря за острата нужда от европейска разузнавателна служба с изключително силно и добре развито звено за финансово разузнаване което не само ще увеличи доверието но и ще създаде чувство за сигурност защото всички сме наясно за зловещата връзка между организирана престъпност и тероризъм. като български евродепутат трябва да призная че българя е една от страните с най висок индекс на корупция и ниско доверие в съдебната система. затова искам да пожелая на новото реформаторско правителство успех в съдебната реформа. Благодаря. Euh, Думата има госпожа Лопес Агуила за две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин Аврамополос, отдавна говори Европейския парламент за необходимостта от е, ефикасно противодействие на организираната престъпност. И е, изтъква връзката между а, двете явления организираната престъпност, корупцията и са необходими законодателни инициативи, за да имаме общо стандартизирано определение на понятието организирана престъпност. Трябва да се води борба и срещу пиратството, срещу фалшификаторството, преди всичко – трябва да се ръководим от финансовите интереси на Европейския съюз като неотменна част от системата за борба срещу трансграничната престъпност. Противодействието на изпирането на пари изисква система за незабавно засичане на банкови преводи, анализ на банкови сметки – а това може да се постигне чрез по-добра координация е, съвместно с националните правоохранителни органи, призвани да се борят с финансовите престъпления и спирането на пари. И най-сетне корупцията, изпирането на пари, организираната престъпност е заплаха преди всичко за доверието, което гражданите имат в европейските институции тяхната надежност. Тук става дума за демокрацията, която е залог в тази борба. Необходими са ни средства не само за работни места, за растеж, но и за борба с този бич, който заплашва демокрацията. Не виждам господин Ропе в залата, казва председателката, за това за минута и половина госпожа Клон. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа по тази тема. Нещо, което всички можем да направим незабавно е да работим за въвеждането на Европейската директива за данни за пътниците. И мога да кажа, че съм съгласна с предход с изказалите се преди мен, че организираната престъпност е всъщност тази, която даде възможност да се случи това, което се случи в Париж. Ние трябва да работим заедно. Институциите трябва да работят съвместно, да обменят информация, да си оказваме подкрепа и на държавно ниво, и да работим за приемането на директивата, която споменах, защото тя е от ключово значение за сигурността и за борбата с тероризма и организираната престъпност. Организираната престъпност заправ... заплашва обществото с е, трафик на наркотици, на хора, на оръжия. Това са изключително тежки престъпления срещу човечеството и особено в Европа ние трябва да се борим срещу тях, защото нашите ценности са за защита на личността. Огромен проблем е и киберпрестъпността, сексуалното насилие на деца, включително и по интернет, е ужасяващо престъпление. За това ние трябва да искаме и интернет компаниите да поемат своята отговорност и да направят всичко, което е възможно за борба с това престъпление. Госпожа Гомес, една минута. Миналия декември португалският главен прокурор закри разследване, протекло 9 години, основаващо се на сериозни подозрения за корупция и пране на пари. Португалската прокуратура заяви, че разследването било възпрепятствано поради липса на съдействие от страна на германските колеги, които независимо от множество съдебни поръчки и, и други искания за помощ, не представиха необходимите доказателства, с които разполагат. Е, за разлика от е, стореното е, в Гърция. Все за същите подводници става въпрос. Защо обаче Германия прикрива португалски граждани, уличени в корупция? Комисията, господин Аврамополос, трябва да се намеси. В противен случай перачите на, на пари и прочие престъпници ще шестват безнаказани из Европейския съюз. Какво още чака комисията? Защо не иска от държавите членки да престанат да продават така наречените златни визи на съмнителни субекти? Председателката прекъсва ораторката. Господин Марагал има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Чухме за ужасната катастрофа, пред която ние се оказахме неподготвени и безсилни. Не е достатъчно, съвсем ясно трябва да кажа, да прилагаме действащото законодателство. Трябва и ново законодателство, защото има нормативен вакуум и е, необходимите законодателни предложения не се приемат. Организираната престъпност и корупцията са рожба и на дерегулирането, процес, който започна преди 30 на години. И роденото тогава явление се разрасна в уродливи мащаби заради своята безнаказаност – при липсата на нормативни, председателката прекъсва оратора. Мерси, месье. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Има повече от пет е, заявки. Господин Полчак, една минута, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да коментирам някои обстоятелства, които според мен са много важни. Престъпността заплашва сигурността. А борбата с корупцията предполага да има достатъчно прозрачност. Много трудно е да се справим с организираната престъпност, като се има предвид колко групи е, има в Европа. В някои страни разузнавателните служби извършват и друга дейност под е, претекста, че се занимават с борба с организираната престъпност. Комисията трябва да обърне внимание на този въпрос. Господин Негреско, една минута имате също. Има организата нова фронтиере. Благодаря, госпожа председател. Организираната престъпност и корупцията не признават граници, нито имат е, някакви политически пристрастия. Е, те е, се възползват от слабостта на обществото и Европейският съюз следва да направи всичко необходимо, най-вече като подкрепи правоохранителните органи в Европа. Онези, които са посветили живота си на правото и закона. Бих искал да приветствам многото професионалисти, благодарение на които правосъдието съществува в Европейския съюз. Но трябва да направим повече. Трябва да им помогнем, за да се преборим с организираната престъпност и корупцията. Нашата политика следва да се ползва с доверие. Нашите граждани трябва да участват по-активно, но трябва да им вдъхнем не просто доверие, а вяра. Никой не би трябвало да бъде е, е, ненаказан. Корупираните не би трябвало да имат място в Европейския съюз. Благодаря. Следващата ораторка. Най- уродлива проява на организираната престъпност е трафика на хора. Продажбата и покупката на хора като чувал картофи – пострадалите от трафик продължават да бъдат съдени е, за престъпления, които са били принудени да извършат, вместо да бъдат е, възприемани като жертви, които се нуждаят от помощ и лечение. Имаме е, много енергичен координатор за борба с трафика на хора, но трябва да се направи още много с съвместни екипи, съвместна работа с Европол – и това не е достатъчно. Трябва да продължаваме да поставяме въпроса, да просвещаваме, е, да следим за признаците на е, тези престъпления или да работим срещу тях заедно, защото те са много сложни и трансгранични. Благодаря. Благодаря сега госпожа Виол Гусман за една минута има думата. Благодаря. Първо искам да изтъкна, че тези, които говорят най-много за корупция, са примерно депутатите, които представляват партида Популар тук в парламент. Те имат доста голям опит с корупцията. В Испания се повдигнат дебат, има съдебни случаи с над 500 души и голяма част от тези случаи са свързани с представители на партида Популар. И от Европа, е, в Европа ние всъщност си затваряме очите, когато в Испания се ограбва реално държавната хазна. Толкова много случаи на корупция има от е, политици в Испания, които са от партията на водещите политици тук в е, Европарламента те са и в е, контакт и имат различни връзки финансови с господин Юнкер. И сега, за да приключим процедурата на спонтанни изказвания, господин Вали. Една минута, господин Вали. Благодаря. Благодаря на комисаря и на министъра за това, че поставят е, един въпрос, който е много спорен. И е, се поставя въпроса също така е, за нормативния вакуум. За това в Италия използвам случая да ви а, припомня а, многобройните случаи, в а, които в а, Италия а, се проследяват а, връзки на а, мафията с а, а, обществени а, поръчки и в никакъв случай не може да се каже, че така се спазва а, нормата. Така се създава още по-голям е, е, хаос, защото политиката, е, която представлява държавата, в никакъв случай не трябва да се определя от организираната престъпност. Благодаря. Отново сега давам думата на комисаря Аврамополос. Благодаря, госпожо председател. Най-накрая, госпожи и господа, в края на краищата, Тоест е, всички сме наясно, че организираната престъпност подкопава не само нашата економика, а и е, социалната кохезия и, и, и сигурността. Е, не ще и дума, че това явление расте, превръща се в все по-голяма заплаха и ние трябва да подходим отговорно към него. Европа обаче не е бездействена. Както знаете, прията е конкретна политика Създадени са институции, като Европол, Агенцията за наркотиците, назначен е координатор за трафика на наркотици и разбира се, е, действа Центъра за борба с кибернетичната престъпност в рамките на Европол. А има и директива, посветена на кибернетичните посегателства или нападения, която държавите членки следва да инкорпорират националното законодателство до края на тази година. Комисията също така е, подаде ръка на трети страни, на съответните международни организации. В самото начало споменах е, тясното сътрудничество с Съединените щати. Освен това, ние развиваме, насърчаваме сътрудничество и между отделни държави членки. На общоевропейско равнище организираната престъпност е, се определя в рамковото решение от 2008 година за борбата с организираната престъпност е това решение. Този акт е, също предвижда криминализацията на деяния по участие в организирана престъпна група. Обаче е, престъпните е, организации от мафиотски тип или чисто и просто мафията, спомената нееднократно, тук по време на разискванията е, се криминализират от общите наказателни разпоредби е, на, на наказателния закон на съответните държави членки. Това е предвидено и в е, рамковото решение. До края на тази година комисията ще излезе с доклад, прочим, по изпълнението на това рамково решение от 2008 година. В заключение, това, което обединява всички ни тук, в цяла Европа, е нашата решимост е, да се преборим на дело с организираната престъпност във всичките и проявления – и да създадем една по-безопасна, една е, е, заслужаваща повече доверие Европа, както за обикновените граждани, така и за стопанските дейци. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. В заключение на разискванията думата се дава на представителката на съвета. Госпожо председател, уважаеми депутати, първо искам да ви благодаря за провеждането на този толкова важен е, дебат е, за мерките за борба с организираната престъпност и корупцията. Също така съм ви благодарна, че ми давате възможност да се изкажа по тази толкова важна тема. И в заключение бих искала да отговоря на въпроса зададен от госпожа Викстрам – Искам да подчертая, че организираната престъпност и корупцията налагат Европейския съюз да отговаря по един организиран и пространен начин. Ние имаме е, силна методология е, за борба с организираната престъпност в, е, с едни по-координирани действия и по-добро използване на средствата. Обновената стратегия за вътрешна сигурност ще бъде още една стъпка в развиването на съюз в защита на правата и свободите на нашите граждани. Следва да продължим с усилията си за засилване на законовата рамка за по-всеобхватна реакция на предизвикателствата, повдигани от организираната престъпност и корупцията. Ние сме ангажирани в съвета с конструктивни е, действия в борба и конкретни мерки е, за преодоляване на тези явления. Благодаря ви за дискусията, уважаеми депутати. Председателката, благодаря. С това приключваме дебата и преди да преминем към следващата точка, е, мога да ви уведомя, че от групата на Европа за пряка демокрация има искане да се назначи господин Марко Зулу като член на комисията ИМКО. Ако нямате